Ladies and gentlemen, uh, since all, almost all political groups are... Почти всички политически групи имат представителство. Възобновяваме заседанието. Преди да премина към 11-та точка а, и представането на господин Мигел Себастиан от Испания. Искам да ви уведомя за заседанието на координаторите, което се проведе тази сутрин. По-късно ще бъде разпространен и материал и ще бъде прият към края на нашето заседание днес след обед, ако няма възражения. И така, отляво до мен е нашият гост за следобеда. Министърът от Испанското правителство, господин Себастиан, който е министър на промишлеността, търговията и туризма, ще говори за председателството на съвета. Ще чуем какви са приоритетите на испанското правителство в областта на търговията. Искам да приветствам нашия гост с добре дошъл, господин Мигел Себастьян. В началото на Испанското председателство Испанското председателство ще отговаря за Ръководенето на Европейския съюз през първите месеци на действие на Лисабонския договор, всъщност испанското правителство ще трябва да приложи новата уредба на отношения между съвета и този парламент. Договорът от Лисабон привнесе тези промени и увласти парламента, разшири неговите правомощия. Ще говорим за сътрудничеството в съвет. Аз самият ще присъствам на официален обед на комисията за търговия. Този обед ще бъде на 12 февруари. Така че ще е изключително интересно да се възползвам от възможността да изслушаме нашия почитаем гост, който ще сподели вижданията на Испанското правителство и Испанското председателство за тази нова фаза в развитието и най-належащите проблеми, като например преговорите за кръга от Доха на Световната търговска организация преговорите за споразуменията за свободна търговия а, между Европейския съюз и Южна Корея, също така отношенията с а, Южна Америка, Средиземноморието, а, което има близко отношение към Испания. Също така ще стане дума за Русия, Канада, САЩ и така нататък. Ще изслушаме неговото представяне и след това ще имаме размяна на мнения. Надявам се, че ще бъдат споделени мнения, свързани с основните въпроси, с които ще се заеме Испанското председателство. Господин министър, имате думата. Разполагате с 10 минути за встъпление, след това ще имаме обсъждания, вие ще имате възможност да отговорите на въпросите, които ще ви бъдат зададени. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Господин председател, членове на Европейския парламент, за мен е, е голяма чест да присъствам на заседанието на комисията de Comercio Exterior para el semestre de la presidencia. Un semestre en el que, como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, Vamos a vivir profundos cambios que afectan a la arquitectura institucional. с влизането на Лисабонския договор ще привнесе много промени, свързани с новата структура и институционално устройство на Европейския съюз. Тази нова архитектура а, това е единствения орган, всъщност, който пряко се избира, е, а, ще получи много по-големи правомощия и ще получи много по-голяма легитимност. Тези правомощия са свързани с различни законодателни а, промени, съвместно вземане на решение. Тези международни споразумения вече ще изискват одобрението на Европейския парламент, ще изисква редовно предоставяне на информация за постигнатия напредък. Правителството на Испания преценява тези нови правомощия, които проистичат от Лисабонския договор, като много положително развитие – Смятаме, че трябва да работим в тясно сътрудничество с всички политически групи, с Европейската комисия, за да може една стабилна Европа да се превърне в а, реалност и да заеме своето достойно място в международната търговия. Госпожи и господа, Правителството на Испания е в рамките на Лисабонския договор и в координация с Унгария и Белгия разработи програма за следващите 18 месеца които най-вече наблягат на развитието на търговията. Ние приключихме тази програма, разработваме тази програма за първите 6 месеца ние искаме да създадем условия, които да дадат възможност на европейската економика да се развива и да преодолее сегашния економически а, застой, да бъдат ограничени отрицателните влияния. В дългосрочен план бихме искали да положим а, основите и за европейската економика, економиката в света, да създаде свой капацитет за устойчиво развитие и балансирано развитие. Според нас това е кръгълен камък за международната търговия, за възстановяването на темповете на растеж и благоденствието на всички граждани в Европа. Ние казваме повече търговия, повече възможности без бариери. Бихме иска ли това да е отразено и в нашата политика по отношение на търговията? За да можем да постигнем всичко това и предвид становището след срещата на Г7 и а, кръговете на преговори в а, Доха, Надява се, че комисията и съвета ще участват по конструктивен начин в преговорите при наличие на благоприятни за това обстоятелства. Бихме искали да приключим с този кръг от преговорите, ако е възможно тази година. Преговорите за присъединяването на нови страни, като Русия, Черна гора, Босна и Херцеговина към Световната търговска организация ще продължат. Поставяме основите за решаване на двустранната търговия и изключването на споразумения. Освен това, що се отнася до регионалното измерение на търговската политика на ЕСЕ, дневният ни ред включва планове, а, които предвижат по-конкретно скоростно приключване на преговорите с страните от Централна Америка. Надяваме се, че тези преговори ще могат да завършат преди срещата на високо равнище през май месец между Европейския съюз и страните от Латинска Америка. Надяваме се, че кризата ще бъде преодоляна и ще можем да приключим с подписването на договорите а, за търговия с страните от Централна Америка. Освен това, бихме искали да при... подпишем такива договори с Еквадор, освен с Хондурас, и да влеем нови сили в а, подписването на такива договори. По този начин ще създадем най-голямото пространство между два региона с а, потребители, възлизащи на около 700 милиона. този дух ще продължим да работим по приключване на а, преговорите за Средиземноморието и да постигнем устойчиво развитие на този регион. Ще положим и нови усилия да преодолеем затрудненията, свързани с а, преговорите с съвета за сътрудничество в залива и ще се надяваме да подписнем, подпишем и такива договори за сътрудничество с АКТБ и ще дадем тласък на преговорите за подписване на търговски споразумения с страните от Азия. По отношение на двустранните отношения искам да подчертая споразумението за свободна търговия с Корея. Това създава нови пазарни възможности и комисията ще бъде в състояние да внесе предложение в съвета за подпис. Отново по темата на Азия – остават Индия и Китай като големи пазари, които представляват интерес за Европейския съюз. През 2010 година се надяваме да постигнем значителен напредък с подписването на договор за свободна търговия с Индия и да намерим баланс в отношенията с Китай. По темата за Русия сега. Надяваме се Русия да може да се присъедини към СТО. Тя е стратегически партньор, особено в областта на енергетиката. И особено значение тук имат преговорите за новото рамково споразумение. Нашите преговори с Украина са много важни с оглед на енергетиката и по-конкретно създаване на зона за свободна търговия. Това ще допренесе за интегрирането на Украина с вътрешния пазар на Европейския съюз и така ще бъде укрепена нашата стратегия, насочена към този район. Сред другите ни приоритети са по-тесните взаимоотношения с САЩ. За да постигнем това, ще укрепим ролята на Трансатлантически економически съвет като един полезен инструмент, който също така е ефективен в преодоляването на митническите бариери, които пречат на инвестициите и търговията. Освен това, ще постигнем и напредък по подписването е и на споразумение с Канада. Нашето председателство поставя ударението върху двустранни и многостранни споразумения. Надяваме се, че ще има оживен дебат и очакваме приноса и предложенията относно стратегическите насоки които би трябвало да са водещи за нас през следващите пет години. Трябва освен това да а, насърчаваме стратегиите на пазара, които ще преодолеят протекционизма. Има някои страни, които въвеждат мерки за да се защитават от европейските, европейските стоки, които се изнасят. Затова според нас трябва да бъде разработен един наръчник, това е задача на комисията, за да бъдат предприяти мерки за противодействие на тези опити. В допълнение от гледна точка на отрасловите въпроси, трябва да защитаваме правата, интелектуалните права, правата върху интелектуалната собственост в сферата на държавните поръчки. Трябва да бъдат защитени тези права и в същото време да се води битка срещу пиратството и фалшификатите и подправените стоки. Бихме желали а, да бъде подписано споразумение а, срещу фалшификатите и по време на нашето председателство ние смятаме, че търговията се явява основен инструмент за развитие на най-изостаналите страни. Съответно смятаме, че трябва да се придържаме към а, количественото измерение на помощта, която Европейският съюз е поел ангажимент да предостави в борбата срещу бедността Последните данни сочат, че пред... ние предоставяме 200 милиона евро под формата на техническа помощ за търговия. Това са числата, за, с които се ангажира Европейския съюз през 2005 година. Дали е постигната тази количествена цел? Испанското председателство поема ангажимента да работи в тази посока, за да можем да достигнем крайната цел, а именно да подпомогнем развиващите се страни, за да могат те да се възползват от съществуващите възможности в системата за двустранна търговия. Бих искал да кажа няколко думи за преговорите и международната търговия в ОНЕ. Това е друга точка в нашия дневен ред. Остават и въпросите за изменението на климата и връзката с енергетиката, социалните права, закрилата на потребителите, равнопоставеност на половете. Трябва да продължим с този диалог в дългосрочен план с гражданското общество. Господин председател, искам да приключа като кажа, че Испанското председателство смята международната търговия като много важен елемент и много по-обхватен. Имаме много затруднения и предизвикателства, с които да се справим трябва да се отнасяме с отговорност и да намерим съгласуван отговор, за да можем да стабилизираме економиката. Ще работим в тази посока, разчитаме на парламента. И преди и след влизането в сила на Лисабонския договор, той беше основна движеща сила. Благодаря ви за това ясно изказване за търговските приоритети на Испанското председателство. Нека сега да продължим и да дадем думата на членовете на комисията. С... Преминаваме към изказване на представителите на различните партии е, НП. Благодаря, господин председател. Добре дошли сред нас в Европейския парламент. За нас е чест е, да сте сред нас и ние ви пожелаваме наистина много успехи във вашата работа, защото това ще са успехи на Европейския съюз. Що се отнася до договор за свободна търговия с е, Южна Корея, ЕНП подчертава необходимостта от засилване на връзките с тази азиатска държава. Да се засилят връзките между европейските и азиатските фирми. Но някои аспекти от договора поставят известни затруднения според нас, защото има някои предимства, които се предоставят на автомобилния отрасъл, един основен, съществен отрасъл с много, създаваш много работни места. Един въпрос към Испания. Много от автомобилите, произвеждани у нас, се конкурират с азиатските. Освен това, имаме висок процент на безработица. В течение ли сте на тази ситуация? И ако да, какво ще предприемете, за да решите тези проблеми? Въпро... Един конкретен въпрос имам към вас. И как виждате след подписване на, този, на това споразумение какво ще бъде отражението в автомобилостроенето. Освен това на 18 май се предвижда подписване на споразумение в Мадрид. Означава ли това, че от името на социалистите и демократите Благодаря, господин председател. Добре дошли в тази комисия, господин министър. Вие очертахте значението, което придавате на подписването на споразумение с Меркасур с държавите в Латинска Америка. Тази сутрин изслушахме посланника на Бразилия. Даваме си сметка, че след 5 годишни преговори положението достигна етап на зрялост. Има ли конкретни затруднения, които бихте искали да изтъкнете? Има ли сериозни пречки, които бихте искали да споделите? Господин Салвадор е бил в Америка и той а, каза някои неща, но съм уверен, че ще се справите с въпросите в Хондурас. Говорим за двете страни, които имат най-големи възражения и не желаят да отстъпят. Една от тях е Боливия. Смятате ли, че е, ще е по-лесно да се справите с някои от тези държави? Метин Казак, моля. Much, Благодаря ви, господин председател, господин министр. Ние имахме възможност да се срещнем с вас е, по време на посещението на нашата делегация в Испания преди известно време. Много се радваме отново да се срещнем с вас в началото на Испанското председателство. А, сега, е, като действащ е, е, председател на съвета, който се занимава с въпроси свързани с европейското Става въпрос е, за регулиране на вноса в Европейския съюз. Е, Испания беше за такова предложение. През ноември 2009 година имаше специална резолюция и, е, и позицията ни беше ясна. Имаше три предложения от комисията, които бяха обсъдени. Ние сме за е, първоначалното предложение е, и е, мисля, че именно това предложихте вие и на е, Европейската комисия. Това ще бъде ли приоритет на, на Европейската комисия? Е, кой вариант ще предложите, за да се постигне консенсус? Вторият ми въпрос е свързан за търговското споразумение с Корея. По време на посещението ни в в Северна Корея няма да има значително отражение и председателството ще се съсредоточи върху предпазни кадри и е, всъщност е, дори е, автомобилостроенето прие това като дон дил. Това е тревога за автомобилостроенето и за синдикатите. Е ли това все още е вашата позиция като председатели и държавите членки са ли единодушни това всъщност е едно положително споразумение. Има ли вероятност от блокиращо мълцинство? И е, какво ще кажете е, за е, мерките по прилагане на разпоредбите? Има ли възможност такова да влезе в сила споразумение преди да бъде одобрено от парламента? Сега от името на зелените е, давам думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министр. С е, голям интерес изслушахме вашето изказване и естествено приветстваме вашата инициатива за засилване на е, връзките с Латинска Америка а, както и думите, които казахте в заключение, че възнамерявате да поемете инициативи, за да се установи връзка между търговията, околната среда, климата, социалната сфера. Имам два или три въпроса към вас. По отношение на климата, дали е, Испания би могла да подеме европейска инициатива по трансфер на технологии за улесняване на трансфера на технологии, така че южните държавите от юга и новоразвиващите си економики да преминат към е, чисто развитие? На второ място, Испанското председателство, ако не се лъжа, подписа е, доклада на Джон Дъги от е, ООН е за социалната отговорност на предприятията. Готови ли сте да включите подобни елементи в рамките на търговските преговори, по които искате да се постигне напредък? Освен това, е, говори се, че искате да подпишете споразумение за свободна търговия с Хондурас. Означава ли това, че позицията заета от Испания по време на срещата на върха през ноември с Латинска Америка е, е поставено под въпрос по този начин? Става дума все пак за правителство на власт след преврат. Положението, ситуацията в Колумбия също ни притеснява силно. Европа до този момент, според нас, не е предприела инициативи за разглеждане, за решаване на този проблем за зачитане на правата на човека и синдикалните права в Колумбия. Бихме искали да чуем вашето мнение по отношение на Евромед. Оценката на въздействието за устойчивостта на перспективата за това споразумение е отрицателна. И е обикновено тези оценки са такива и как възнамерявате да включите тези резултати. Благодаря ви. Uh, Chair. Uh, I'll speak on behalf of Mr. I'll check. Благодаря ви, господине. А, говоря от името на Стидиан. Ще говоря на чешки. А, благодаря ви за казаното. Вие се спряхте на интересни точки. Вие казахте, например, че Търговията е начин за подпомагане на развитието на най-изостаналите страни. Е, високо оценявам казаното от вас и го подкрепям. Бих искал, освен това, да споделя с вас, че се възхищавам от е, амбициозните ви намерения по отношение на споразумението с Меркосур. Пожелавам ви от сърце успех успех в тези преговори, особено за интелектуалната собственост, защото тези въпроси са много сложни. Имам два конкретни въпроса към вас, господин министр. Първо, искам да засегна точка, която вече обсъждахме миналата седмица – как вие е, като председателство на Европейския съюз оценявате предложението на комисията е, по споразумението СПЖ плюс с Шри-Ланка? Е, говорихме и за Колумбия. Има натиск има натиск да се подходи към Колумбия по същия начин. Бих искал да ви кажа, че е, ние не смятаме, че това е обосновано. Сега искам да се спра на втория си въпрос. Това може би е свързано с факта, е, че в е, Испания автомобилостроенето е значително развито. Вие представлявате съвета, но независимо от това бих искал да ви попитам е, какво мислите за е, споразумението за свободна търговия между Корея и Европейски съюз? Благодаря ви. А, някой друг иска ли да зададе въпрос? А, е, ако обичате, да, заповядайте, но кратък въпрос. А, е, аз също искам да ви благодаря, господин министр, за направените разяснения. Но имам няколко въпроса. Присъединявам се към тези, които зададоха колегите, що се отнася до Меркосур както и конкретните въпроси, свързани е, с търговските споразумения с Колумбия, Хондурас. Как виждате реалните, конкретните възможности, свързани с е, политическите аспекти на заедостта, правата на човека, е, правата на работниците, синдикалното движение в тези държави? Как оценявате ситуацията в тях? Как биха могли да бъдат гарантирани тези права в тези държави? На второ място, какво смятате за а, преговорите, а, които а, започнаха с, за развитие на търговските отношения с Канада? които ще доведат до а, конкретен резултат. Какви са амбициите на Испанското председателство в това отношение? И как виждате развитието на отношенията с Куба? Това е първи кръг въпроси. Има още въпроси, но ще ги оставим на втория кръг. Сега ще дам думата на министъра от Испания да отговори на въпросите от политическите групи. Нека кажем, че разполагате с 10 минути, тъй като ще има и втори кръг въпроси. Благодаря, господин председател. Ще започна. С Южна Корея. Въпроси, които бяха повдигнати тук. Бих искал да кажа, че споразумението с Корея е добро споразумение. Смятаме, че то съдържа клаузи, защитни клаузи и е, механизмите, които са предвидени преходния период, дават възможност е, да бъдат отчетени въздействията на либерализацията и така да се поема удара от кризата. Има възможности за осъществяване на търговия за европейските предприятия в различни отрасли, хранително-вкусовата промишленост, услугите и всичко това на равноправна основа. спрямо конкурентите, е, американските ни конкуренти. Що се отнася до обществените поръчки, смятам, че положението значително се подобри. Има някои сектори, при които ще има увеличение е, конкуренцията спрямо европейския пазар, но така или иначе балансът, е, резултата, равносметката е положителна и е, износа ще бъде, нашия износ ще бъде увеличен, както и економическия растеж и създаването на нови работни места. Един въпрос по-специално заостри вниманието върху това споразумение в сферата на автомобилостроенето бяха направени два коментара. Искам да кажа, че по време на преговорите по това споразумение се отчетоха интересите на европейската промишленост. Бяха предвидени подходящи преходни периоди, така че да бъдат преодолени немитническите пречки пред пазарите – и поради тази причина в, своите, в своя увод казах, че ние ще следим как ще бъде прилагано това споразумение в тясно сътрудничество с комисията и парламента, защото искаме това да се извърши при пълна прозрачност и а, участие, така както това е залегнало в Лисабонския договор. y la pregunta muy concreta sobre Honduras. Що се отнася до конкретния въпрос е, Хондурас, испанското правителство смята, че е, политическите събития дават възможност сега да се нормализират отношенията с ЕС. След като това се осъществи, отново ще възобновим преговорите за споразумението по присъединяване на Централна Америка и да го приключим, да го доведем до успешен край в следващите месеци. Но ние сме готови да постигнем споразумение с Централна Америка по време на Испанското председателство. Що се отнася до андинската общност, бяха е, повдигнати няколко въпроса. Трябва ли да се изключат от тази общност тези държави, които не са участвали в преговорите? Колумбия, например. Няма изключване на държави от преговорите. Независимо от това, че не са участвали, съществува а, възможност да се присъединят тези държави. Всички държави от андинската общност могат да се присъединят към преговорите. Що се отнася конкретно до Колумбия, е, ние а, държим на опазването е, на е, всички е, човешки права, синдикални права и ще направим всичко възможно в Колумбия да бъдат зачитани правата на синдикалистите. Възнамеряваме да введем механизми за сътрудничество, които да гарантират но да се избегне спад в равнището на спазване на тези права. В рамките на ОНЕ и на МОД през юни и август миналата година бяха изготвени доклади, в които се посочва, че Колумбия работи за това да се пазват правата на работниците. И а, Колумбия се срещна проблеми, особено при е, сключване на споразумение с САЩ, както и с други държави. И е, ние смятаме, че е за предпочитане да се възприеме е, подход, който да включва сътрудничество, а не изключване. Защото това, което всички ние желаем в крайна сметка, е да постигнем целите си и тези права да бъдат спазвани. Бих искал да ви кажа също така, че заместник министър председателят на нашето правителство а, изрази готовност да се яви пред вашата комисия, за да говори специално за Колумбия. Исках днес да направя това съобщение. А, сега, по отношение на Меркосур. Смятаме, че Испанското председателство и председателство на Аржентина дават отлична, създават отлична възможност за възобновяване на преговорите на диалога. По време на срещата в Естурия през ноември миналата година политиците, политическите ръководители, Испания посочиха ясно волята си за възобновяване и довеждане до успешен край на преговорите. Именно за това испанското председателство възнамерява да доведе до край тази, това амбициозно, най-амбициозното в света споразумение между тези два региона, обхващащо 700 милиона а, граждани, така че това споразумение а, ще открие съвсем нови възможности за международната търговия. И Разбира се, в най-кратки срокове искаме да постигнем резултати по споразумението Меркосур, но не е реалистично да смятаме, че това ще се случи по време на испанското председателство. Затова предпочитаме по-реалистични цели. Възобновяване на преговорите, които стагнират от 2004 година. Целта е да се възобнови диалога, да се постигне балансирано, амбициозно споразумение, съвместимо с правилата на СТО. Що се отнася до връзката между търговията и околната среда, този въпрос е особено важен за нас, трябва да се избегне блокиране на е, преговорите по някаква причина и държавите, които подкрепят е, борбата срещу климатичните изменения, са по-многобройни, е, но резултатите от Копенхаген и от Доха в крайна сметка не дават възможност да постигнем конкретни резултати по време на испанското председателство. Независимо от това, даваме силен тласък на тези инициативи. Господин Казак, радвам се, че отново се срещаме тук, след срещата ни в Мадрид, където беше със сигурност по-топло, отколкото е сега тук – и що се отнася до марките на происход, смятаме, че ще се подобрят, подобри информацията за потребителите, така че те да могат да изберат продукт, за който са сигурни, че е произведен, зачитайки всички правила за опазване на околната среда може би е по-скъп продукт от други, но те пък е, не взимат е, тези елементи. И наистина трябва да внимаваме да не се е, въведе в заблуда потребителя, защото той ще разполага с различни информации. Има различни мнения по този въпрос и комисията ще трябва да преразгледа текстовете, така че да отчете становищата на всички държави. Не знам дали отговорих на всички въпроси, а въпросът свързан с Шри-Ланка. Знаем отрицателното въздействие от оттегляне от GSP плюс на тази държава, но общностното законодателство отчита всички тези елементи за читане на правото на съжаление Шри-Ланка не ни дава голямо поле за маневриране и след влизане слиза, сила на а, преференциите, отеглянето от а, това споразумение. Ако има напредък в тази сфера, тогава регламента няма да влезе в сила. И тогава Шри-Ланка ще се ползва от GSP+. Ако не, няма. И а, когато а, властите в Шри-Ланка започнат да спазват всички а, ангажименти и зачитат правата на човека, тогава ще бъдат възстановени тези права. Eh, eh, и ще разполагаме с нов инструмент за, по отношение на, отговаряме на въпроса свързан с Куба, ще разполагаме с нов инструмент защото тези отношения имат и политически отцветка и може би ще трябва да се проведе една по-скоро политическа дискусия, политически дебат, а не в форум, който се занимава с търговията. Благодаря ви. Искам да ви напомня, че ни беше предложено да изслушаме заместник председателя, заместник министър председателя на Испания, Терезо, Тереза а, Нека сега да пристъпим към втория тур от въпроси. Това ще бъде последния тур, защото сме ограничени във времето и за това искам въпросите ви да се сведат до минута и половина, най-много две минути. И съобразно подалите е, молба за изказване, Дейвид Мартин от е, Социалистическата партия. Благодаря за един много открит и честен отговор. Имам един коментар и два въпроса. Съгласен съм с вас за Южна Корея и е необходимо да има рационална оценка на такова споразумение. Трябва да бъдат отчетени интересите на Европейския съюз. Втори въпрос е свързан с е, САЩ. Е, Испанското председателство приоритизира подобряването на търговията. Трансатлантическия съвет е елемент от това. Текста обаче, честно казано, до тук постига доста ограничен успех. Ще продължите ли в тази посока или ще се опитате да усъвършенствате текста и ако да, в каква посока ще бъде направено това? И на трето място ще кажа нещо, с което не съм, е, по което не съм съвсем съгласен с вас. Не само, че Колумбия е една от най-опасните страни и не само профсъюзите страдат. Там защитниците на правата на човека също страдат. Жените стават жертви на войната, биват изнасилване и подлагане на други издевателства. Така че съм очуден, че вие продължавате усърдно да работите за постигане на търговско споразумение с тях. Вие казвате, че, е че е включена много солидна клауза за правата на човека, но ако бъде подписано такова споразумение, ще можете ли да временно да спрате действието на това споразумение, защото трябва да има съгласието на 27-те държави членки. Но в момента, в който положите подпис под това споразумение, вече ще бъде невъзможно то да се изменя. Така че всъщност въпросът ми е не е ли преждевременно да се тръгва по този път? Не трябва ли първо да ги поканим колумбийците на масата, да започнат да говорят те с вас? И преди да бъде подписано такова споразумение за свободна търговия, трябва да се подобри изключително много състоянието на с защитата на правата на човека. ЕНП сега. След като изслушах толкова критики по този въпрос, и аз искам да взема думата и да уточня, че в този парламент все още има колеги, които са посетили Колумбия и които са констатирали е, там е, известни нарушения по омега-10. Но всъщност имам конкретен въпрос. Вие представите ли си, че въпроса за митническите права могат да се обсъждат с корейците, т.е. Е, съветът е, може ли да дойде да обсъди въпроса тук с нас е, и липсата на бариери от тарифен характер отново това са безпокойства спрямо Корея и се страхуваме да не възникнат нови препятствия. Е, бихте ли се обърнали към комисията с молба да се спре на този въпрос с Корея? Е, много внимателно изслушах казаното и ако правилно съм разбрал, вие казахте, че искате да има а, ново, а, така, нова търговска политика в средносрочен план. И сега, а, като чета проекта на Испанското председателство, цитирам какво е записано там ролята на търговската политика за преодоляване на кризата ще се консолидира с, с представенето нови инициативи съвместно с Европейската комисия. До тук е, не мислих, че комисията има намерение за нова стратегия в търговията, дори до 2020 година. Председателя на комисията не е споменавал такова нещо. Какво имате предвид? Е, инициатива на председателството или на комисията? И е, последната тема, на която се спряхте, авто доколко съвета е склонен е, да приобщи Европейския парламент към дискусия по АЛТА. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега е, Луис Женес от е, Социалистическата партия. presencia y por eh, y felicitarle por su intervención eh, porque ello ha permitido aclarar mucho. Микрофон за оратора. И така. Ampliar un poco la explicación. Ще бъда кратък и конкретен. Необходими са малко повече обяснения, защото вие се ангажирахте, като казахте, че е, преди 2010 година сте смятали да участвате в споразумение. Но търговските споразумения, особено по е, важните, зависят много от е, преговорите в Доха. И трябва ли да се постигне консенсус между 27-те държави членки за да се предостави мандат на комисията за преговорите през 2010? -та? Втори въпрос. Тъй като аз съм от Севиля и се интересувам а, от а, а, самолет, казахте, има един транспортен самолет. Ако може малко повече разяснение по този въпрос, може и писменно, разбира се. И последен въпрос. В Колумбия хората страдат и трябва да прекратим това. И наистина за това население ще е много полезно да има е, търговско споразумение със съответна клауза защита на човешките права. Петър Щастник, е, е НП. Благодаря, господин председател, господин министр. Добре дошли в парламента. Пожелавам ви късмет и успех през идните 6 месеца. Не исках да вземам думата, но докато слушах отговора, малко се попритесних. Трима от моите колеги питаха за Южна Корея. Има някои несъответствия, някои високо оцениха това споразумение. Се опасявам, че ще го подпишете това споразумение, без да го прегледате още веднъж. Ако направим преглед назад във времето, а, а, на едно място се казва, че има 10 000, на друго място, че има 300 продукта. Освен това имаме нов комисар Дегухт, който каза, и това с удоволствие го чух, че трябва по-внимателно да се гледате в това споразумение. Вие съгласен ли сте с това? Може би така ще оталожите страховете на някои от критиците. Благодаря много. И в заключение господин Ленге от Социалистите и Демократите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател на съвета. Вие подчертахте, е, че е, факта, че Европейския парламент е в центъра на търговската политика, аз много се зарадвах. И от това проистича и първия ми въпрос как си представяте укрепването на ролята на парламента? При положение, че до сега той не беше включен в търговските преговори. Имам предвид акта, Колумбия и така нататък. Е, по силата на Лисабонския договор, участието на парламента трябва да се засили. Имам и втори въпрос по акта, по споразумението акта. Става дума за защита на интелектуална собственост. Е, но е, има известни безпокойства и е, според тези безпокойства е, е, споразумението АКТА, е, както и споразуменията по телекомуникациите, може да ограничи полето на споразумението на телекомуникациите. Можете ли да ни гарантирате, че споразумението АКТА няма да, и преговорите по него няма да отидат отвъд това, което вече сме договорили? На трето място, навсякъде се полагат големи усилия за гарантиране на суровините. Някои страни е, действат много категорично. И за това мисля, че и Европейския съюз трябва да се замисли за това как ще гарантира е, наличието на е, суровини, за да си осигури нуждите. Какви инициативи бихте предложили по този въпрос? Благодаря, господин министър. Отново ви предоставям думата. Мисля, че броя на въпросите е горе-долу същи, затова ви давам същото време за отговор. Благодаря ви. бих искал да започна този втори тур с отговор на въпрос, който бях забравил и който господин Шулц ми беше задал. Ставаше дума за Канада. Е, въпросът беше дали Испания възнамерява е, да продължи преговорите по, с Канада. Това са първи преговори с развит партньор това предвижда нови възможности за търговия в важни области, като например обществени поръчки, инвестиции и услуги. И е, ние проявяваме интерес към е, засилването на гаранциите за интелектуалната собственост, както и някакви географски указания. Испанското председателство е, обещава да спазва графика на преговорите, е, така както беше предвиден той сега, показаното от господин Гаспари, свързано с средносрочната търговска политика, аз се позовах, но може би нямах достатъчно време, за да внеса повече уточнения, предвид ограниченото време, но когато определяме бъдещата стратегия, трябва да имаме предвид нейното външно измерение. Трябва непременно да се съобразим в външното измерение, когато се говори за стратегия 2020. Трябва да се укрепи стратегията за достъп до пазара, за да отпаднат всички бариери в търговията с стоки и с услуги при партньорство между частния сектор, комисията и държавите членки. Трябва да работим за е, достъпа до обществените поръчки в промишлеността, е, както и географските указания, да се спазват правилата за конкуренцията и достъпа до суровините. Европейския парламент е, трябва да изиграе ръководна роля, особено предвид влизането в сила на, Европ... на Лисабонския договор. И ще можем да вземем под внимание всички изказани мнения в парламента преди съседанието на съвета през пролета. Е, една забележка, показана от господин Менингет, за участието на парламента в е, ние не, не стана ясно за какво, но по принцип става въпрос за пълна прозрачност. Съобразно Лисабонския договор ще провеждаме uh, срещи с комисията по търговските преговори с развиващите се страни. Е, Съединените щати, господин Мартин, е, докъде сме стигнали в отношенията с тях? Сега за Трансатлантически економически съвет. Е, този Трансатлантически съвет е, не доведе до желаните от всички резултати, поне до сега. Нека да си припомним какво забави неговата работа. Първо, преговорите на шведското председателство, после изборите. И е, последното заседание на този съвет се проведе през октомври във Вашингтон. И е, тогава е, се постави ударението върху факта, е, че е, позицията ни трябва да бъде категорична. Ще видим какво ще стане и дали ще бъде така на следващото е, заседание на Трансатлантическия съвет или това 6 месече, или следващото 6 месече. Е, е, всъщност цялата документация ще бъде предоставена на комисаря по търговията. Това е важно за международните отношения в областта на економиката. Сега господин Ланге попита за суровините. Ние трябва да подчертаем е, тази търговска стратегия и да гарантираме достъп до суровините, за да може Европейски съюз да бъде конкурентоспособен. Е, за момента е, ние е, сме зависими е, както от доставката на суровини, е, така и, и на полупреработени суровини. Е, трябва е, да се работи, за да се гарантира е, достъп до пазара без дискриминация, защото е, ние се нуждаем от доставки на разумни цени. Колумбия. Е, целите ни са същите. Господин Мартин, аз ви разбирам. Това е повече въпрос на гледна точка, отколкото на цели. Ние сме съгласни по целите, но трябва да се постигне съгласие по сътрудничеството, ако искаме да се решават тези въпроси. И ние сме решили, че не трябва да има изключване на никого, ако искаме да постигнем целите. Трябва да открием механизма, чрез който гражданското общество в Колумбия и тук да участват и да върви по избрания от нас път и пожелания от нас път. Не трябва да се е, отказваме от принципи, на които държим, спазването на правата на човека и устойчивото развитие. Е, тук е, така, при преговорите не трябва да се поставяме ограничени цели. Това няма да бъде целесообразно нито за нас, нито за Колумбия. И е, и Испанското председателство е, ще разговаря с вас толкова пъти, колкото е необходимо за Колумбия и винаги ще се опитваме да ви убедим в нашата позиция. Сега е, за самолет. За самолет. А 400 СМ а, а, как се разпределят допълнителните разходи Министерство на промишлеността води преговорите с Министерство на отбраната. Но ние смятаме, че скоро трябва да се постигне е, споразумение. Това е важен за Европейския съюз проект и се надяваме да постигнем тази цел и да постигнем колкото се може по-бързо споразумение. Интелектуална собственост – аз акта, споразумението акта. Вашите тревоги, разбира се, ще бъдат отчетени. Когато ще се разработи позицията на Европейския съюз за преговорите, За сега обаче не можем да навлезем в повече подробности, да съобщим повече подробности. Е, колкото до правомощията на отдалните държави членки, председателството няма да пожали усилия за да е, е сигурен, че резултатът съответства на е, общото законодателство и на правните принципи изобщо. До момента нито една глава от преговорите не е затворена. Е, и знаете, че когато няма съгласие по всичко, няма съгласие изобщо. Е, сега, е, ако се говори за е, балансирано и амбициозно споразумение, трябва да се създават нови възможности за играчите на пазара, като едновременно с това се, се, се породи печалба и за развиващите се страни. Накрая това е, е, е споразумение, е, което трябва, по което, по което трябва да бъде подписано от всички страни в областта на селското стопанство и в зимната изгода. Мисля, че просрочих времето и съжалявам, ако е, не сте получили отговор на всички въпроси, но ще имаме възможност да се видим отново. Благодаря ви за гостоприемството. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички. Uh, a... Отлична възможност имахме да изслушаме какви са приоритетите на Испанското председателство по отношение на политиката в търговията. Трябва да благодарим за, на Испанското председателство за готовността да си сътрудничи с тази комисия. Може би трябва да имаме по-целеви обмен на мнение с господин Алфредо Гоме, който е генерален секретар за външна търговия и освен това е член на Комисията по търговска политика в съвета. Още веднъж благодаря бих искал да пожелая на Испанското председателство успех в името на Европейския съюз и интересите и също така да им пожелая късмет. we may I have attention, please? Time's right. Моля за внимание, времето тече, трябва да продължим. Нека прескочим напред и да минем към точка 14 търговски и економически отношения с Турция. Тук ще имаме обмен на становища с нашия докладчик, господин Метин Казак от групата АОДЕ. Отговаря по този въпрос. Това е тема, с която Инта не се е занимавала в предходния парламент, така че крайно време е търговските отношения с такъв важен съсед да бъдат в центъра на един доклад. Много ви моля да преустановите разговорите в залата. Както вече казах, нашите економически отношения с Турция са уникални, не само защото става дума за страна кандидатка, но и защото Турция е сред малкото страни, с която имаме митнически съюз, така че отношенията ни с Турция са много добри в цялост, но е верно в същото време, че имаме и нерешени търговски въпроси, които са от значение, като а, тук искам да спомена въпрос, областта, в която се налага да имаме по-тясно сътрудничество. Има докладчика на разположение 4 минути. След това ще имаме обсъждане. Господин Казак, вие сте. Мерси Благодаря много, господин председател, драги колеги. Е, както Председателят подчерта това. Връзките, търговските, економическите с Турция имат основно значение. Това е седмия е, търговски партньор на ЕС и обемът е над 7 милиарда евро. И това е седмият доставчик на Европейския съюз за 2009 година. През 2008-2009 година търговски обмен спадна между ЕС и Турция в резултат на намаляване на търсенето и економическата криза. Независимо от това, 42 проблема, процента от външната търговия на Турция се падат на ЕС. Освен това, ЕС е един от е, основните е, инвеститори, чуждестранни инвеститори, преки при това в Турция. 88% през 2009 година е, с е, инвестициите. Целта ми в е, този доклад е, е да направя една оценка на економически и търговските отношения с този важен търговски партньор, традиционен партньор, граничи с ЕС, така че да се облегчи търговския обмен в интерес и на ЕС, и на Турция. Ще се постарая да се спра на три основни проблеми в краткия увод. Първо, митническия съюз, немитническите бариери и регионално сътрудничество на трето място. На първо място, както споменахте и вие, господин председател, Турция е единствената държава, изключение на Андора и на Сан Марино, които имат митнически съюз с ЕС. Този съюз е в сила от 1996 година по силата на протокол от Анкара от 1963 година. Турция, както и ЕС, се ползва от предимствата на Митническия съюз, но това сътрудничество естествено не е съвършено, има много предизвикателства, Споразуменията за свободна търговия са назначено за е, предизвикателство за двете страни, защото е, Турция, тъй като все още не е член на ЕС, не може действително да се ангажира в преговорите е, на ЕС с трети страни. От своя страна ЕС не разполага с необходимите механизми, за да гарантира подписването на споразуменията за свободна търговия между трети страни и Турция. Така че в моя доклад ще направя съответни препоръки, свързани с взаимно, взаимните консултации, взимане на решения в резултат на многите срещи, разговори с економически и социалния комитет, НПО-та в Турция, академици, Обеден съм, че тези въпроси ще бъдат решени независимо от политическото е, среда, е, политическите аспекти. И европейските бизнесмени се е, сблъскват с проблеми, свързани с дъмпинга, субсидирането, и е, други затруднения, по които в момента се водят е, преговори, така че можем заедно да приемем е, съответните препоръки, така че да намерим решение на тези проблеми. На последно място, господин председател, искам да подчертая, че Турция е ключов субект в Кавказ, Средния, Близкия изток и тези региони. Наистина това е от огромно значение за сътрудничеството между ЕС и тези държави. И Турция и ЕС могат да се ползват от предимствата на това сътрудничество. Благодаря ви много. Добре, нека сега да чуем мнението на комисията. И после е, господин така, господин Ансалоне, две минути. Благодаря, господин председател. Както вие напомнихте, и както господин Казак също напомни, е, Турция не само е кандидат е, член на Европейския съюз, но е, е, връзките и с Европейския съюз са по-специални. Е, Турция е изключително важен партньор за Европейския съюз и е, митнически съюз, който съществува, е, е, е, е уникален. Уникален не само по своята важност, е, но е, и по своята е, специфика. Това е, е споразумение за много особена търговска връзка между двата партньора. Няма да напомням цифрите, е, които вече казах те показват значението на връзката между двата партньора – но не бива да забравяме също така, че Европейския съюз е най-големия търговски партньор на Турция с много голяма разлика, много по-голям напредък спрямо останалите партньори. Е, през последните години обмена значително е, увеличи е, е, това се дължи, особено след 2009 година, това се, през 2009 година, това се дължи на различни факти. Прогнозите за 2010 година също са положителни и по-положителни сравнения с предходни години. Е, както е, вече беше казано, няма нищо неестествено в това да има проблеми в тези взаимоотношения, да има известни проблеми. Това, което мога да посоча като ненормално в тази търговия, това е, е че е, има проблем, който не може да се реши в разумни срокове между двата партньора. Трябва много е важно да се определят варианти за решение трябва да се, защото това ще доведе до подобряване на търговските връзки между Европейския съюз и Турция. Естествено, е, че ние сме е, готови да окажем нашето съдействие, ако ни го поискате и с е, удоволствие ще вземем участие в дискусията преди да се гласува доклада. Благодаря ви, господин председател, това, което имам да кажа. Благодаря ви. Не ви прекъснах, защото реших, че двете минути може би ще са твърде кратки, за да можете да се изкажете. по същината на този въпрос. Сега думата имат докладчиците в сянка. ЕНП не, е тук. Социалистите и демократите? Мисля, че следващият, който е тук. Благодаря, господин председател. Най-напред, важно е да не забравяме, че този доклад е посветен на економическите отношения и не е свързан с кандидатурата на Турция за ЕСЕ. Турция вече се радва на задълбочени търговски отношения, която възлиза на половината от турските, турския износ. Турция на седмо място по отношение на вноса, на предно място и по износа. В средата на 90-те години, струва ми се 95-та година, ние подписахме търговско споразумение. Аз го подкрепих в парламента и бих искал да подкреп... продължа с подкрепата си за търговски отношения между Турция и Европейския съюз. Съответно, изключително се радвам, че това предложение идва от комисията предложения има да се включи и селското стопанство, също така и услугите. Но когато чуя думата селско стопанство, въпреки че съм фермер, умирам от страх защото в момента, в който бъде включено селското стопанство в преговорите, нещата тръгват надолу много бързо. За това винаги се притеснявам. И тук имам предвид и мнението на комисията по този въпрос. Що се отнася до участието, Турция е важно е Турция да подпише споразумение с другите участници в Евросредиземноморското сътрудничество и би трябвало да а, съгласува повече действията си с Евромет всъщност. А, мисля тук да спра и да чуя какво има да каже комисията. Алде, искат ли да вземат думата за да изразят своята позиция. Може би го е. Господин Хигенс иска думата. Съвсем накратко, господин председател. Трябва да си призная, че всеки разговор за търговските отношения с Турция бъде това, че трябва да си припомняме нашите притеснения по отношение на правата на човека, гражданските права, отношението на турското правителство към тези въпроси. Не смятам, че тези въпроси трябва да бъдат загърбени а, по време на какъвто и да било дебат за търговия. Остава въпроса за правата на кюрдите, за а, младсинствата и езиците им. също така отношенията между работниците и профсъюзите в Турция. Честно казано, там има съвсем сериозно проблем, проблеми. Турското правителство много добре съвместява своите действия с тези на правителството Европейския съюз по отношение на трудовите въпроси, но а, има едно предложение за приватизация на предприятие, при което много работници ще останат без работа. Работниците са взели решение 43 дни да стъчкуват. Емоциите са много високи, тъй като те много ще загубят. Някои от тях са обявили и гладна стачка. Компанията в момента е монополист в тютюнопроизводството и ако производството на алкохолни напитки. Така че бих искал да включим и този въпрос в дебата и гласа на трудещите се в Турция а, да бъде чут а, в това отношение. Благодаря, господин председател. Uh, yes. Е um, Благодаря, господин председател. Мисля, че преждеговорищия беше много скромен, когато каза, че под, е подкрепил търговското споразумение с Турция. Британските консерватори и е, господин Стърви е един изключително виден техен представител, е, подкрепят турската кандидатура за Европейския съюз, можеше и това да ни каже. А, има нещо, което е съвършенно ясно. Ако има много добри търговски отношения с Турция, така или иначе, ако половината от турския износ така или иначе вече е за Европейския съюз, без Турция да е член на Европейския съюз, всъщност няма кой знае какви наложителни причини Турция да влиза в Европейския съюз. И както каза господин Хигинс със своето красноречие, има значителни проблеми с демокрацията и правата на човека в Турция. И това поставя под голям въпрос членството на Турция въобще в Европейския съюз като имаме предвид отражението, което това може да има върху сегашните членки. Ако се присъедини към ЕСЕ една държава с 70 милионно население и БВП, който е на една четвърт от този в Обединеното кралство, например. Благодаря. Комисията има две минути. Сега, да, представители на комисията взима отношение по позициите на различните политически групи. Ще бъда кратък. Не е работа на комисията да се меси в обхвата на доклада, който беше разработен по собствена инициатива. И а, ние ще се спрем основно на въпросите, свързани с търговият. И до тук нямам какво да добавя. И накрая последен коментар от господин докладчика, господин Казак. Благодаря, господин председател. Вярно е, че е, две минути, нали? Да. Да, чувствам, че е, е, е турският въпрос е чувствителен за тази публика. Искам обаче да ви напомня, че е изготвен годишния доклад, който се обсъжда в Комисията по външни работи и там се засягат политическите въпроси, въпросите за правата на човека. Те се разглеждат надълго и на широко там. Целта на моя доклад в Комисията Инта е е да разгледа чисто економическите и търговските връзки между Европейския съюз и Турция, как могат да се развиват тези връзки и как така трайните проблеми, свързани с технически аспекти на сътрудничеството, Та какъв подход да намерим към тях, за да се постигне взаимно изгодно сътрудничество, колкото се може по-бързо? Всички въпроси, свързани е, е, с е, присъединяването, и по-специално политическите въпроси не трябва да са препятствие пред економическите и търговските връзки. Бих приканил всички колеги да приемат такъв подход към този въпрос. Благодаря ви. Е, сега е, е, обществено изслушване през март, от доклад април, крайен срок за изменения май месец и гласуване на измененията началото на юни и съответно гласуване на доклада в комисията през юни тази година. Сега се връщаме към 13-та точка от нашия дневен ред. Това е обсъждане на схемата GSP Plus и Колумбия. Умен на мнения с а, а, нашите а, а, гости. Вие знаете, че Европейския съюз гласува преференции с развиващи се страни в рамките на схемата GSP+. Още от 1971 година а, имаше това и специални клаузи за устойчиво развитие, е, които са известни като GSP+. Това дава възможност за е, преференциални тарифи под формата на е, намаление или дори отмяна на вносните мита особено за страни, е, които отговарят на международните норми в областта на правата на човека или изобщо стандарти за устойчиво развитие и управление. За да се получат тези допълнителни стимули, въпросните страни трябва да отговарят на няколко условия – Първото от тях е да са ратифицирали и да прилагат всички конвенции, които са описани в приложение 3 на схемата. На второ място да са ратифицирали или да предприемат ратифициране и да прилагат законодателство и да приемат редовен мониторинг върху тези правилници, защото тези страни се разглеждат като страни в несигурно положение. Тези страните получават GSP плюс преференции, ако националните правителства вече не сътрудничат в тези области или ако законодателството законодателството не се прилага. Ако е, Организацията за защита на човешки права и синдикатите изразят тревога за положението на човешките права в Колумбия, особено тези, които са свързани с защитата на трудещите се и на синдикатите. И е, нашата комисия реши е, да умени обмен на възгледи по схемата GSP Plus и нейното приложение с посланника на Колумбия и е, е, тези от вас, които проявяват интерес, ще могат да зададат въпроси е, предвид засилването на правомощите на Европейския съюз в областта на търговията по силата на Лисабонския договор. GSP Plus ще се приема при съвместно взимане на решения с парламента и нашата комисия проявява особено жив интерес към прилагането на споразуменията с страните, които се ползват от него. През тези е, два дни е, изслушахме изключително компетентни и опитни оратори и те ни осветлиха и е, така ние разбрахме повече неща за положението в Колумбия и е, можем е, е, така е, да преценим какво решение да вземем. Господин Ерик Елверо Франки е Калдерама, е, който в е, момента е председател на е, Националния съюз е, на е, земеделските индустриални производители. После господин Алберто веднага ще вземе думата, който е директор по човешките права в е, е, Централния съюз на синдикатите в Колумбия. Ще е, им дам думата последователно, един след друг. Започвам с господин Франко Валдерама. И двамата ще имат от 8 до 10 минути най-много. И така, добре дошли на двамата. Благодаря ви за присъствието и за участието в тази е, открита дискусия. Е, така, давам на господин Рике Албейро Франко Валдеррама. Добър ден! Благодаря на председателя за възможността, която ни се дава да се изкажем, да представим една по-различна гледна точка по отношение на Колумбия. Ще е, представя а, е, сектора на хранително-вкусовата промишленост, по-специално е, банани, цветя, текстил конфекция, облекло. Едно уточнение. Ние е, тук е, пред вас представляваме нашите е, синдикални организации. И не, не можем да говорим а, обаче от името на цялото гражданско общество в Колумбия. А, Малцинството в парламента призова през 2006 година да се гласува против споразумението ВИА. Това споразумение беше прието обаче от мнозинството в парламента, включително и от либералната партия в опозиция, която реши да подкрепи това споразумение. Така че мнозинството подкрепя тези споразумения. И е, колумбийското общество не може да се каже, че е против оттегляне, че е за оттегляне от преговорите. Но, за съжаление, в Колумбия синдикалното движение е много слабо, само 4% от 20 милиона работници. И няма единодушие за противопоставяне на споразумението с ЕС. Синдикатите, които представляваме тук, през ноември 2009 година СЖТ, синдиката, предпочете да участва в преговорите и повечето от колумбу... колумбийците гласуваха за споразумението през 2006 година. Всъщност, по-голямата част от колумбийските работници не е против преговорите с Европейския съюз. И това, което а, ни а, а, притеснява е а, отпадането на разпоредбите, свързани с социалното осигуряване, защото работниците ще бъдат първите, които ще бъдат засегнати от тези мерки. В момента ние се сблъскваме с сериозни економически, политически, социални проблеми. Системата трябва да бъде запазена, докато не се подпише търговското споразумение с Европейския съюз. В крайна сметка работническите централи отхвърлят от идеологически съображения търговията. Те смятат, че по този начин се експлуатират работниците, но необходима е една система, която да гарантира равенство. Многонационалните компании не могат и не трябва да експлуатират развиващите се държави. Така че напъл, пълен абсурд да се отхвърлят търговските споразумения. Трябва да се преговаря, а не да се каже преди, още в самото начало, че това не е в наш интерес. И сега е, ще се провеждат през март, е, съвсем скоро ще се провеждат е, избори, ще се проведат избори. Парламентарни избори. Някои казват, че търговските споразумения Но тъй като председателя на е, един от синдикатите е кандидат, ясно е какви са съображенията. Но е, всъщност, е, за разлика от това, което се говори, няма геноцид по отношение на, синдика... на синдикатите. Но от десетилетия съществува насилие. Това е факт. Е, и това, но това насилие не е насочено а, конкретно срещу синдикатите. Ние сме сред най-слабо засегнатите от насилието а, е, организации. милиони престъпления бяха извършени и беше изчислено всъщност има данните се различават по отношение на засегнатите синдикалисти от актовете на насилие. 2% от населението само членува в синдикат. 43 милиона жители има в момента в Колумбия 34 милиона бяха преди и само 0,5% от населението а, членува в синдикална организация. Todo en su caso frente al conjunto de la población. Nos atrevemos a atre... también a discrepar de quienes irresponsables. Не сме съгласни и с, това, с тези, които казват, че е много опасно да бъдеш синдикалист. Само четирима от стоте хиляди са а, загинали. 1294 comerciantes, 1050 desempleados, 949... А 12.943 земеделски стопани са убити. И хиляди, и хиляда е, чиновници. Повече от 400 студенти. амбулакти, търговци 375. Повече от 200 военни така че да си синдикалист не е толкова опасно, колкото тези категории, които изброих. Obviamente nuestros compañeros sindicalistas, pero desfigurar los hechos, sostener tales exabruptos como lo hacen algunos, le... Наистина не можем да приемем това, което някои твърдят. Това е лоша реклама за нашата страна. 2500 синдикалисти е, са убити, но половин милион е, граждани и съграждани наши са убити и всяка година се убиват толкова търговци, колкото синдикалисти. Así la degollina siga por el resto. Bienvenidos a el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Някои казват, Вижте какво е положението в САЩ по отношение на споразумението с Европейския съюз. Но не трябва да забравяме, че когато говорим за убийства на синдикалисти, истината не е точно такава. Хората биват убити, но по други причини, защото има престъпници, които извършват това. Благодаря ви много. Uh, благодаря ви. А сега давам думата на господин Алберто Ванегас, който е директор за човешките права в КУТ, е, Централното обединение на синдикатите в Колумбия. Заповядайте, имате думата с 10 минути. Благодаря ви. Добър вечер. Благодаря ви за поканата. Е, благодаря на е, Комисията по външна търговия. Е, дава ми се възможност да посоча в какво се изразяват нарушенията на правата на човека. Трябва да се има предвид това, когато се обсъжда приемането или неприемането на споразумение за свободна търговия с Колумбия. Бих искал да внеса, извинен... да внеса е, обяснение за присъствието тук на господин Алберо Франко, е, който е член на СЖТ и собствената му синдикална централа Опроверга. Е, правомощията му да обсъжда въпроса за свободната търговия. Е, това е споразумение между Европейския съюз и е, Колумбия. Ние като синдикална централа трябва да изразим нашата тревога от хуманитарната криза в Колумбия от нарушението на правата на човека и на синдикалните свободи е, в момента, в който Колумбия е абсолютно невъзможно да създаде синдикат. Е, е, има е, забрана на правото на стачка с постепенно изчезване на правото за колективно трудово преговаряне. От десетки години ООН, Международното бюро по труда, установява това. Колумбия се разглежда като критичен случай по отношение на правата на човека и действията спрямо е, действащи и синдикалисти и активисти на е, синдикалистите. Колумбия е част от списъка от 25-те страни, които в най-значителна степен нарушават синдикалните права и човешките права. защото е, въпреки, че правителството се опитва да създаде по-добра представа за себе си, е, като манипулира цифрите и статистиките е, и е, не казва истината за нарушението на правата на човека. 30% от депутатите в опозиция в момента са в затвора. Afectaciones ilegales a las comunicaciones. Е, има незаконни арести на съди, синдикалисти и на политически лидери от опозицията. Е, е, повече от 1700 убийства, които не са разследвани. Млади, невинни хора биват убивани от военните, които взимат участие в тези убийства, защото няма правосъдие. По този начин се създава безнаказаност. Имаме един случай Квадро Никело и изобщо дълъг списък на тези, които са убити от паравоенни организации. 573 синдикалиста са убити през 2009 година. 40 е, члена на синдикатите и ръководители са убити. 49 2009, 39 2008 тези случаи остават безнаказани. Имаме 98% убийства, 260 присъди, които са обжалвани и е, които е, всъщност са присъди за извършители на убийства. Това показва безнаказаност. 60, 69 случая. От тези 2734 е, убийства на синдикати, които са от, извършени от 86-та година насам. За този период от 23 години е имало 10 000 случая на нарушения на правата на синдикатите е, тоест, всеки ден е извършено по едно е, нарушение на правата на човека. Примерно, да речем, е, случая кое? Е, от тогава се наложи да се обърнем към международни инстанции, за да е, посочим отговорността на правителството, защото е, правителството е, трябва да е, гарантира правото на живот на гражданите на Колумбия. Но всъщност правителството им гарантира позицията на жертва, защото в повечето случаи именно агенти на държавата извършват нарушения на човешките права. Искам да посоча един случай, на трима синдикалисти в Рука. През 2006 година се съобщи, че са умрели. Президента на републиката каза това и вече днес ние е, сме запознати със съдебното решение срещу военните, на които са ги екзекутирали без съд и присъда. Това се отнася за представители и на гражданското общество, и решихме да не подписваме споразумение за свободна търговия с Колумбия и Европейския съюз. И цялото синдикално, международно синдикално движение ни подкрепя. И можем да кажем, че тази хуманитарна криза хуманитарна криза при условията, на която работи колумбийското синдикално движение, е много тежка. Тя е, е много тежка, особено като си има предвид, че има споразумение за свободна търговия между Колумбия и САЩ, Колумбия и Канада. И за това ние изразяваме тревогата си и за такова споразумение между Колумбия и Европейския съюз. Защото става въпрос за човешки права, за синдикални права, които са поставени на карта. СПЖ плюс съдържа разпоредби, свързани с труда. Те не се спазват от колумбийското правителство и е, ние смятаме, че няма причини, поради които можем да повярваме, че такива разпоредби ще се спасят в СПЖ+. Смятаме, че ако СПЖ Плюс се оттегли спрямо Шри-Ланка, мисля, че има и допълнителни причини, за да се оттегли то е, от Колумбия. Трябва да се проведе разследване по правата на човека в Колумбия и е, да сме сигурни, че при вся, всеки преговор с Колумбия не трябва да се нарушава международния консенсус. Е, не трябва е, споразумението за свободна търговия да наруши международния консенсус. Радваме се, че можахме да вземем думата тук и се надяваме дискусията да приключи с успех. Благодаря, господин Ванегас. Сега да чуем позициите на две... Чухме позициите на двете партии, които бя... бяха противопоставени. Сега искам да поканя нашите двама гости, господин Карлос Гарсия, който е председател на Колумбия в Европейския съюз. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да ви предам най-топли почитания и на комисията, и на гостите. Ние сме много благодарни за това, че проявявате такъв интерес към положението в Колумбия. Искам официално да се обърна с призив към председателя и го моля да предаде документите, в които се съдържат статистически данни за подобряване на положението в Колумбия, за да могат всички да ги прочетат в удобно време. Позволете също така да заявя пред тази комисия, която се занимава с търговията с Колумбия, че ни Колумбия подкрепя търговските отношения и разширяването на границите в това отношение, подписването на търговски споразумения с различни държави в света. Искаме да защитим инвестициите и също така бихме искали да бъде избягнато двойното данъчно облагане, което може да стане по линия на търговските споразумения, да подобрим положението и да се осигурят инструменти за борба а, срещу нарушаването на правата на човека. Колумбия а, би искала да се присъедини към GSP+, което ще даде възможност да се води борбата срещу наркотрафика и да поемем своите отговорности. Искаме да се възползвам от тази възможност, за да призовем парламента да ни помогне, за да можем да изпълним тази задача, и да водим битката срещу наркотрафика в световен мащаб. Сътрудничество с Колумбия може само да помогне да се подобри положението с правата на човека. Закрилата на правата на човека с всеобща ценност и право споделят се от колумбийското правителство и държавата – Колумбия е подхожда открито и приветства международен контрол в това отношение. В моята страна има пълно представителство. А, ние сме част от американската, междуамериканската система за закрила на правата на човека и съответния съд. Работим много дейно в комитета със същото име и в ООН. Ние по... сме положили усилия да бъде осъществяван контрол по тези теми и спазваме своите задължения за закрила на човешките права. Това го правим по собствено желание. Внесли сме и доклад за съответствието с поетите ангажименти. Това беше по наша инициатива. Насилието в Колумбия е повод за загриженост, защото жертвите на това насилие са нашите граждани. Съответно, наше задължение е да ги защитаваме и сме убедени, че с подобряването на защитата на правата на човека е, ще можем да сложим край на това насилие. Именно за това споразуменията за свободна търговия са механизъм, който ще спомогне да сложим край на това насилие. Това е несъмнено. Така ще създадем нови възможности, нови инвестиции ще бъдат привлечени, ще се създадат работни места – и ще бъдат откъснати много хора от нелегална дейност, свързана с търговията с наркотици. Така ще успеем да постигнем спокойствие и мир в страната. Разбира се, има противоположни становища, които бяха изказани на този дебат. Затова ви а, моля да се отнесете с търпение и най-новият доклад, който бе изготвен от комисията, която следи за изпълнението на препоръките, изклю... изрично отчита постигнатия напредък в положението в Колумбия, и отчита и изпада в а, актовете на насилие срещу профсъюзни деятели. В заключение трябва да кажа, че мнозинството от колумбийците подкрепят споразумението за свободна търговия. Независими проучвания показват, че 62% от гражданите очевидно подкрепят сключването на такова споразумение, а онези, които се противопоставят, е, имат това право, но те са мълцинство. Ако тези механизми бъдат укрепени, те несъмнено ще подобрят положението в страната. Няма да заемаме позиции по изказаното от докладчиците. Сега ще дам думата на господин Алберто Ечевария, който представлява Националното сдружение на предприемачите в промишлеността. Имате 6 минути най-много. Eh, Благодаря, господин председател. Чест е от името на колумбийските работодатели е, да се изкажа днес пред вас и за първи път е, да говоря тук в тази комисия. Колумбийските работодатели е, отделят огромно значение на опазването и спазването на правата, проистичащи от международните споразумения. Стремим се да намерим подходи, които да засилят интеграцията и това да намери конкретен израз в действителността в една страна, която познава насилието. Ние искаме един нов подход, така че нашите стоки и услуги да бъдат признати както и ценностите на международната общност. Работим в рамките на програми за сътрудничество от 2001 година насам с а, една двустранна програма, подпомагана от швейцарското правителство, за да се подобри и социалния диалог и взаимоотношенията на работното място в рамките на МОД. Аз съм член на управителния съвет на тази организация, както и на съвета за синдикална свобода. През последните години наистина се проявява воля за постигане на споразумения. През 2006 година а, постигнахме, се сключи тристранно споразумение – и наистина целта ни е да се борим срещу безнаказаността на престъпните действия, особено престъпните актове, особено когато техни жертви са синдикалисти. И правим всичко възможно, така че да се гарантира една система за правна защита – Желаем също така да се измени законодателството. Мът успя да установи това, бяха изготвени неодавна доклади. Един от тях беше представен от директорката по стандартите в МОД, отговаряща за нашата страна, и бяха отбеляз... беше отбелязан напредък през последните години. Беше, е, бяха отчетени тези е, крачки напред, що се отнася до е, опазването на е, правата. Това всъщност е резултат от нашите усилия. Е, провеж... Проведоха се няколко е, е, е кръга преговори по минимална заплата между синдикатите и работодателите и е, постигнахме споразумение по една обща съвместна декларация и аз бих искал да ви поговоря малко по-подробно за тази декларация, защото така се изтъква необходимостта от е, само 2% инфлация миналата година. Подчертаваме също така необходимостта да се върви към по-добър социален диалог – за 2010 година имаме работна програма. повече от 6 милиарда долара експортирани соки в, стоки в Венецуела – също са проблем не само за Колумбия, а и за населението на Венецуела. Бихме искали да подчертаем също така факта, че политическите партии не трябва да бъдат подкрепени от терористичните групи. И наистина ние се борим против беззаконието, и а, сивата економика. 50% от работниците работят в сивия сектор. От 2004 година а, прилагаме нашата програма и а, трябва да ви кажа, че една 2,7% от приходите на една голяма групировка отиват за програмите, свързани с спазването на споразуменията за свободна търговия. Накрая, господин председател, искам да подчертая значението на програмите за сътрудничество. Так, и е много важно да имаме споразумение като това, което ни предлага Европейския съюз. Благодаря много. Well, a... a... Благодаря много. Сега ще дадем думата на членовете на комисията. Имам известни затруднения. Мога да отделя един час за това обсъждане. А имам седем желаящи да вземат думата. Ако ви дам по две минути, може би ще се получат 14 минути, затова молбата ми е да минете, минете направо на въпросите. Все пак тук сме за да изслушаме своите гости и трябва да им оставим време да отговорят на въпросите. Ще започна с Пабло Салве от НП. Благодаря, господин председател. Ще се постарая да бъда възможно най-кратък. Един-два коментара за положението в Колумбия. Знаем, че там е трудно, що се отнася до правата на човека там. Положението определено не е съвършено, трябва да бъдем реалисти и да работим в посока на подобрения. Ако проследим извършените престъпления от 2001 година, ще видим, че има известно подобрение. 45% е спаднал броя на насилствените престъпления там. Ако сравним това с държавите членки, 80% е спада, 81% всъщност. Така че колумбийското правителство постига успехи с ограничаване на престъпленията. На второ място О, не ще изисква в Мексико, например, да се въведе системата за закрила на НПО-тата, която съществува в Колумбия, така че колумбийското правителство постига успех и с въвеждането на тази система, както каза господин посланникът. Народът на Колумбия приветства това споразумение за свободна търговия, защото смятат, че това ще засили демокра... демокрацията в страната. И в заключение това споразумение несъмнено ще подобри положението в Колумбия. Смятам, че трябва да дадем тази възможност на колумбийския народ. Благодаря, господин председател. Когато сключваме търговско споразумение и даваме преференции, това винаги е възнаграждение за някакво развитие за някакво положително развитие. Така че искам да чуя какви, какъв, какъв, какви са разумните ни доводи сега. Тук има е, престъпления, които не се разследват и не, никой не ги съди. Е, защо извършителите не са обект на наказателно преследване, защо изобщо правосъдието не действа. И на второ място, борбата срещу насилието предполага ясно разграничение от страна на държавните власти спрямо извършителите, а, Аз мисля, че има много е, близка връзка между военните и паравоенните милици. Чувам за корупция, за корупция на депутати, на сенатори. Чувам, че 30% от депутатите са свързани с е, паравоенни сформирования. Е, като имаме предвид, е, че кариерата на някои политици е пряко свързана с е, тези групи. Да, ако обичате, дай, задайте си въпроса, казва председателя. Така, мисля, че трябва да хирургически разрез спрямо терористичните организации. Така, сега председателя дава думата на представителя на АОД. Благодаря ви. Ще се опитам да бъда кратка. Благодаря ви за това, че започвате дискусията и че обяснявате е, разпоредбите по силата на това GSP+. Е, като нов член аз е, бих така, не, не, не бях сигурна и за тук имам документ и научавам доста неща. Тези, които получават GSP+, трябва да са ратифицирали и да прилагат 27 специфични международни конвенции в областта на правата на човека. Е, така, е, е, аз съм озадачена. Миналата седмица на заседание говорихме за Шри-Ланка, че та имало разследване и е, седем месеца след край на голяма гражданска война. И е, ние ги разследваме. Аз съм озадачена тук, е, черно и бяло. Има огромни доказателства за нарушение на права на човека, за убийства на синдикалисти, е, е, за е, мъчения, за изземване на земи от корено население, което трябва да, бъде, да напусне родните си места. Така, доказателствата са ясни, а правителството твърди, че не е така. Аз преди да реша искам комисията да направи някакво разследване. След като има търговско споразумение, по това споразумение искам да знам кога комисията ще започне разследване и по какво. Така, сега представители на зелените има думата. Благодаря, господин председател. Винаги с очудване чувам когато се говори за санкции, свързани с правата на човека, как авторитарните режими идват и започват да защитават работниците. И, изведнъж те Всъщност това е наистина смайващо. Условията на е, труд и е, заплатите трябва да бъдат защитавани от синдикатите, а не от е, търговски споразумения. Тук се казва, няма много синдикалисти в Колумбия. И всъщност тези, които са останали, би трябвало да получат наградата Сахаров, защото а, този натиск, на който са подложили не само убийствата, а целият тормоз, наистина а, а, биха заслужили тази награда. И наистина имаме един огромен проблем, свързан с социалните е, права, правата на човека и цялата тази статистика. 45% е, били намалели е, убийствата. Това наистина е скандално. След като знаем, че в Колумбия се убиват. Колумбия е страната в съда, в която най-много се убиват синдикалисти би трябвало да сме в състояние да направим разследване, да прекратим да, временно преговорите по споразуменията, защото всичко показва, че нещата вървят към още по-голямо насилие. И това е записано в GSP и испанците трябва да престанат да защитават интересите на испанските предприятия в тази държава. Иен Сафилд. Благодаря, господин председател. Пак ще говоря на чешки. Благодаря, господин председател преди да задам въпроса си, трябва да подложа на оценка съмненията си по отношение на статистическите данни, които бяха споменати. Смятам, че тази статистика заслужава по-внимателно вглеждане – предвид начина по който се водят. Ако мен ме убият и отвън на улицата пред сградата, ще бъде отчетено като убийство на чешки граждани, а не на европейски депутат. Така че необходимо е статистическите данни да бъдат достоверни и по-внимателно да проследим а, развитието на нещата, за да видим дали има наистина подобрение. И статистическите данни трябва да бъдат надеждни. Така че тези статистически данни не ме убеждават и се чудя как как събитията, които са отразени в тези статистически данни, всъщност влияят на промишлеността в Колумбия. И ако а, спрем действието на системата GSP+, как това ще се отрази на работниците в а, Колумбия? дали няма това да противоречи на интересите, за които се борят профсъюзните Деятели. Съгласен съм с преждеговорищия, който каза, че положението е подобно на това в Шри-Ланка. Но аз бях против конкретните мерки, предприяти в Шри-Ланка. И сега Ричард Хауърд. Най-напред искаме в Колумбия да има мир, да имаме добри отношения. Надявам се, че един ден ще подпишем споразумението, но момента не е сега. 60% от процента от убийства на просите означава, че не се зачитат правата. 96% на наказуемост на престъплението означава накърняване на правата на човека. Така че въпросът ми е Чухме е, госпожа Длайнбел от е, МОД. Има стотици хиляди случаи на убийства на профсъюзни деятели и различни злополуки, свързани с тях. И МОД и заедно Колумбия са ги а, уточнили и каква част от тези 600 случаи всъщност са довели до съдебно дирене и до осъдителни присъди? Имам въпроси към колумбийския посланник най-вече. Въпреки, че сте поели пълен ангажимент, като подпишете GSP+, защо не спазвате, е, защо смятате, че по-добре ще спазвате правата на човека, ако имате споразумение за свободна търговия? И е, и друг въпрос защо след като бяха представени 50 страници с доказателства от колумбийски юристи за нарушения, защо не сте направили проучване? Какво съдържа писмото на баронеса Аштън? и какви са пречките, които трябва да бъдат преодолени. И сега ще приключа. Има хора, които твърдят, че няма нищо лошо да подпишем споразумение за свободна търговия, ако има клауза за накърняване на правата на човека. Защо комисията тогава не е готова да анализира положението в Колумбия при положение, че е толкова лошо и временно не спре действието и преговорите за това споразумение? Каролайн Лукас, зелените. Благодаря. Както вече бе казано, ние трябва да пристъпим към отписване на GSP+, само ако страната направи осъзнателни стъпки към подобряване на положените. Ако това не е така и ако Европейския съюз се придържа към своята стратегия за GSP и за споразуменията за свободна търговия. Това означава, че възнаграждаваме Колумбия несправедливо и всъщност подкопаваме ефективността на тези инструменти и доверието в Европейския съюз. Посланникът съвършенно ясно каза, че колумбийците подкрепят това споразумение, но той не бе така убедителен в а, това дали Колумбия закриля човешките права. А, бяха споменати и нивата на престъпност, на насилие. Получих писмо от конфедерацията, профсъюзна конфедерация в Европа, в която се казва, че, има съвс... че би било голяма грешка, ако Европейския съюз продължи а, с а, преговорите за подписване споразумението. И тъй като нарушенията срещу профсъюзите в Колумбия са по-големи, отколкото където и да било. Другаде 49 колумбийци от 2008 година насам са били убити и а, няма наказание за извършителите. Така че въпросът ми е към посланника. Колко от тези престъпници всъщност са служители на правителството, каква част от работниците са членове на профсъюзите. Чувам, че това са само 4%. Дали ще се декриминализира участието в профсъюзното движение в Колумбия? И би трябвало комисията да направи свое разследване. Ако това не стане, мисля, че ние не само трябва да се отеглим от GSP+, но и въобще да не продължаваме по-нататък с поразумението. Гое. Съвсем накратко, господин председател. Невероятно бе а, изказването на господин Водерама. Той казва, че тук, че говори от името на работ, работниците. А, в същото време а, не се а, дават точни данни за убитите профсъюзни деятели. Оказва се, че убитите са по-малко от членовете на профсъюзите. Истината обаче е, е тази, че има постоянно и системно целево подбиране на работници, които организират другите работници в предприятията, за да си защитават правата и те биват, биват целево подбирани именно защото правят това, за това ги убиват и така се създава атмосфера на страх и издевателства – и това се прави от елементи от деловите среди, които могат да експлуатират тази ситуация. Несъмнено и военните участват, полувоенните а, формирования също, с а, отряди от убийци. И именно това е въпроса, на който посланника трябва да се спре. Въобще не беше спомената ролята на транснационалното сътрудничество, основано на Европейския съюз. Предвид това, че се виктимизират профсъюзните деятели и е, се осъществява насилие срещу тях, е, гражданското общество твърди, че компаниите всъщност участват в това насилие и това е изключително сериозно и заслужава разследване. Групата АОДЕ. Quadro della situazione che sta Апарендо на questo dibattito estremamente Всъщност положението е сложно. Няма съмнение. Колумбия е като черно петно в Латинска Америка. Там насилието е недопустимо има и е, сенчести зони е, е, в действията на, всички власти, не само на централното правителство, но и на местните власти. И на второ място данните са ясни. 60% от убитите синдикалисти е, по света са убити в Колумбия. Ние говорим за Колумбия и я съпоставяме с Шри-Ланка. Аз съм против суспендирането на ЖСП плюс с Шри-Ланка, обаче не може да има двойни стандарти с тази страна. Освен ЖСП, плюс се говори и за споразумение за свободна търговия Обръщам се към всички политически групи. Като комисия по международна търговия ние трябва да поемем инициатива и да дадем устни въпроси а, на пленар, в пленарна зала а, през а, февруари или март. Трябва да има някаква рамка, в която да се провеждат а, преговорите. Рамката да бъде по-сериозна от сегашната. И трябва е, да искаме новия комисар по-сериозно да се вземе с този въпрос. Така, така е, помислих, че имате устен въпрос. Емилия Маневра, социалистите. Благодаря, господин председател. Казвах на Дейвид Мартин, че не сме записали молбата му да вземе думата. Сега. Е, има обективни данни, които показват, че в Колумбия е, са нарушени правата на човека. А, някои е, смятат, е, че е, това продължава с е, прякото или косвено участие на държавата. А други е, смятат, е, че тези грешки в миналото наистина са ужасни, но вече не са факт. И чрез различни правни или административни инструменти се върви напред. Всъщност аз поделям втората гледна точка. Смятам, че МОД и комисията също възприемат подобна позиция. Трябва да видим също каква е позицията на колумбийското правителство. Е, става дума за споразумение за свободна търговия с специална клауза за е, опазване на правата на човека. И е, Колумбия трябва да бъде включена, а не изключена, тъй като колумбийското правителство, отчитайки е, миналото, е, се устреми към бъдеще на съвместно съществуване и е, наистина смятам, че е абсурдно повече да се е, говори по този въпрос. Девет Мартин, имам два много бързи въпроса. Последният ни гост, лектор, представляваш предприемачите, изчете един много впечатляващ списък с въжделения за подобряване на положението. Искам да го попитам защо това са само пожелания – не, дали нямат подкрепата на правителството или смятат, че има непреодолими пречки. И втория ми въпрос е към посланника. И господин Бирде, който вече го няма, попита същото. Ако смятате, че положението с закрилата на правата на човека се подобрява, защо тогава правителството да не призове Европейската комисия да направи пълно разследване в положението с правата на човека в Колумбия и съвършено ясно да бъде описано положението. Благодаря. Мисля, че трябва да чуем и комисията, но тъй като представителят го няма и времето ни изтича, не мога да дам на комисията повече от 3 минути. Може би комисията трябва да отговори на въпроса за това дали изискванията за предоставяне на статус по GSP Plus са приложими и дали може наистина да бъде извършено едно разследване – дава думата на господин Жуао Ешар, който е от Генерална дирекция търговия. Благодаря ви. Обмена на мнения Комисията разгледа най-подробно информацията, която ни се предостави от различни източници а, за това как а, задълженията по GSP Plus се прилагат от Колумбия, как се прилагат и съответните конвенции. А, ние виждаме така основната линия на вашите оценки и оценките на международни организации. И ясно е, че положението в Колумбия не е съвършено. Има много поводи за тревога. И ясно е и, че е, правителството е направило и напредък в прилагането и в преодоляването на някои неизправности, които са изтъкнати от международни организации. Комисията е, започна активен диалог с колумбийското правителство по правата на човека. И е, комисията смята, че при този диалог е, правителството зае много по-положително становище и е готова да готово да поеме ангажименти и това е, предполага, че ще е, е се доближи до изискванията по приложението на режима GSP+. Сега е, в Шри-Ланка обстоятелствата са други. Е, там не е имало сътрудничество между комисията и правителството, е, нито преди, нито по време на изследванията, които се водят. Така че двете страни са несъпоставими политическата обстановка е различна, нарушенията на човешките права са различни и ние смятаме, че политиката, която се води, ще доведе до резултат и трябва да се даде шанс за препоръките, които са отправени по отношение на приложението на някои конвенции. Е, е, така по този начин приключваме е, въпросите и мнението на комисията. Сега ще приключим дискусията и пак ще дадем думата на нашите двама основни гости в същата последователност. Първо господин Франко. Пет минути, ако обичате. Mr. Valderram, Mr. Franco the floor is yours. Sí. Muchas gracias. Благодаря много. Бих искал да добавя следното. А, това комюнике, това съобщение, за което говори господин Ванагас, според което а, жете не признава а, никаква власт, е от 98 година. Аз а, казах, че ние не говорим от името на конфедерация. Казах, че а, нашата синдикална централа е променила отношението си а, е, към споразуменията това трябваше да се каже. видели сте в интернет това. Само датата е променена на текстовете. Претаменте con los compañeros de la CUT. Entonces se viene la eh, Когато говорим за нашите другари, е от другата организация, всъщност това е настройване на едните срещу другите. Всъщност ние представляваме мнозинството от членовете в частния сектор. А, и съответната позиция по отношение на договорите за свободна търговия. И трябва да знаете, че 14 милиона работници ще бъдат жертва. Искам да ви дам следния пример. Con los trabajadores, bananeros, que hago parte de una organización. Например, е, в сектора на производство на банани аз е, представлявам една организация, която няма мнозинство, но сме на второ е, място в този регион и през 90-те години наистина имаше значителни актове на насилие. но от тогава до сега не е имало нито едно убийство на профсъюзен деятел. Нито един не е бил убит. Не е имало произвол. А, провеждали сме стачки, нашето право на стачка е било зачитано. А, същото въжи и за а, споразуменията в трудовата сфера. И едно уточнение. Има е, документ, е, приложение. Е, в това приложение се казва, че аз съм говорител. Тази техника често се използва, но този документ не е от 4 януари, а от юни 2009 година. И а, що се отнася до Гилермо, той е кандидат а, за а, депутат. Тоест, има тук документ, който не отговаря на действителността. Сектора, който представлявам, а, през май и юни 2009 година беше разтърсната една стачка, 12-дневна. Но вижте какво казва документът. Всъщност това е една опортунистична акция – Но така или иначе, ние сме готови да преговаряме и в национално, и в меж... на, на национално равнище, на международно равнище, за да защитаваме а, каузата на нашата страна. И оставаме на ваше разположение. Благодаря ви. Е, Алберто Ванегас. Сега дам думата на Алберто Ванегас. Благодаря ви най-напред искам да кажа, че обединението на нашите синдикати, Централното обединение, реши да изрази пред международната общност своята тревога за това, че се легитимира правителство, което въпреки докладите на Amnesty International, въпреки докладите на други международни организации, дори има и доклад на омбудсмана, който се финансира от Европейския съюз. Въпреки това, а, ние, синдикалистите, настояваме за подобрение на нашите условия на труд. Но има и журналисти, студенти, магистрати. Е, всички са представлявани от организации, които в момента е, са обвинени, задържани или убити. И за това е, има международна кампания – трябва да се защитят е, е, защитниците на правата на човека в Колумбия и заради това ние като синдикат настояваме да няма е, подписване на споразумение за свободна търговия с Колумбия. Посланникът каза, че е, е готов да приеме посетители и проверки за правата на човека. Но всъщност с, СП ЖСП плюс всъщност ние пък правим проучвания, които вече са направени. Трябва правителството да изрази своята воля да проведе вътрешно разследване, вътрешно проучване е, преди е, подписването на това е, споразумение за свободна търговия. Като трудещи се, ние предприяхме действия за защита на правата ни. В някои райони някои хора направо са роби. знаем за стачките в районите, където се произвежда захарен тръстика. Там няма трудови договори. Работника е, извършва някаква услуга. Е, докато сега е, става въпрос за договори с кооперации. Но трудещите се са членове на тези кооперации и е, чрез е, кооперациите те предоставят услугите си на е, тези, които произвеждат захарната тръстика. Обаче после е, започват съкръщения и изплащат се, е, трябва да се плати на работниците, трябва да се определи както заплатата, така и социалните осигуровки. Естествено, че работниците са експлуатирани. И по този начин 15 000 работника от областта на производството на захарна тръстика започнаха стачка. И правителството каза, че това са подривни сили, тъмни сили и когато е, хората е, протестираха срещу експлоатацията, веднага е, се трябва обаче да защитим живота на тези семейства, защото и съпругите, и децата на трудещите се участваха в стачката. Заклеймяват се стачниците. Това е антисиндикалната култура в менталитета на ръководителите на страната – трябва да е, е, бъдат гаранти на тези права, обаче тези права са в техен ущърп, в тяхна вреда. Сега. М- 260 съдебни решения, е, които засягат 90 000 случая. Това, това показва, че има безнаказаност. Благодаря ви. Благодаря. Това беше една много плодотворна дискусия. Бяхме информирани за положението в Колумбия и представихме и собствените си позиции за пристъпването към предоставяне на статус по GSP плюс или не на Колумбия. Искам да благодаря на нашите гости и на двамата основни докладчици. С това всъщност закривам обсъжданията за деня. Минаваме сега към 15-та точка от дневния ред. Моля за внимание. Тези, които напускат залата, моля да го направят възможно най-бързо. Много моля да преустановите разговорите в залата.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 Приближава края на заседанието, но все още не сме приключили. Затова моля за внимание. Нека сега се върнем всъщност на 12-та точка за обществените поръчки. Това е един въпрос, по който отговаря ИМКО. Те са водещата комисия. Така че ние работим всъщност по едно становище по доклад, изготвен от тази комисия. Господин Ханзликов от АНП е автор. Става дума за обществените поръчки. Тази тема се превърна в особено важна в международната търговия. В многостранната система за търговия. Е, регламентира се от е, споразуменията за е, обществени поръчки, които са многостранни по своето естество. Тези споразумения с Китай все още, още не са част от тези споразумения. И три години се водиха преговорите, сега са в застой. Октомври миналата година бе засегната тази тема. Не бива да забравяме и в този контекст, че пазарът и тези споразумения са неразривно свързани и нашата комисия, която отговаря за международната търговия, се намира в особено положение по този дебат и тези въпроси на международната търговия влияят и на обществените поръчки, на вътрешния пазар и обратното. Така че приветствам това становище, по което работим и давам думата на докладчика. Благодаря ви, господин председател.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 е, че днес след обед имаше е, обществено изслушане в комисията ИМКО е, по обществените поръчки. С интерес слушах какво има да кажат експертите по директивите, които вече действат. Отражението на Лисабонския договор или е, липсата от необходимост от издаване на допълнителни разрешителни. Е, сега, колкото до вътрешния пазар е, и по което трябва всъщност да говори докладчика, е, по време на изслушването експертите зададоха въпроси по материя от национално естество. И аз се радвам, че можах да присъствам на това изслушване и ще обясня някои точки, които, на които се спирам в моя доклада. Пазара трябва да бъде открит за подкрепата и трети страни могат да участват съобразно европейското законодателство и националните споразумения за обществени поръчки. Пазара на обществените поръчки с трети страни не винаги е открит, както е открит за европейски дружества. Когато имаме е, споразумения с е, търговски партньори, е, такава реципрочност е в някаква степен гарантирана. Обаче европейските предприемачи казват, че има затруднения при достъпа до пазара на трети страни. Въпросът е, че е, с тези трети страни ние нямаме задължителни споразумения за обществените поръчки. Е, тоест, е, практиката е ограничителна и има допълнителни ограничения в достъпа до пазара. Например, Китай. Китай наскоро въведе система за акредитиране за продукти с ниска употреба на въглища. А, а, а за иновации. А всъщност а, и нашите дружества трябва да бъдат подложени на специална система за акредитация, за да се спази технологичната тайна. При многостранни споразумения в рамките на 100 Европейската комисия води преговори, но тези преговори са много трудни и се бавят и трябва първо да, да видя какви са резултатите от тези преговори. Искам да насърча Европейската комисия да продължи тези преговори, без да а, а, забравя а, нашите, а, нашите интереси. Сега, а, откритостта на пазарите, а, нашите пазари са открити и трябва нашите партньори също да отворят техните пазари. А, так, защото някои се възползват от това, че нашия пазар е открит. И защо ние трябва да прилагаме принципа на реципрочността. В е, случай, е, че няма реципрочност, ние трябва да налагаме ограничения. Е, защото има случаи, при които наши предприятия трябва да бъдат конкуренти на европейския пазар с предприятия от трети страни. И тези е, предприятия е, също е, трябва да могат да се съревновават с нашите предприятия на тяхна територия, на тяхен терен, на техния пазар. И предприятия от трети страни могат да използват дъмпинг на нашия пазар. В таких ситуациях Конечна е докладне сбадание. Аз не насърчавам протекционизма, обаче е, все пак е, в наши дни трябва да проучим тези методи и е, да не забравяме. Искам да чуя какво ще кажете. Искам да ви напомня, че крайният срок за подаване на измененията е 29 януари до 12 часа. Благодаря ви за вниманието. Сега Давам думата, казва председателя, давам думата на а, докладчика в Сянка. Господин Гюнташ. Благодаря, господин председател. Позволете най-напред да поздравя докладчика за свършената работа. Ще ми се да споделя някои допълнителни принципи, които е важно да бъдат добавени към доклада. Първо, разбирането за селективни обществени поръчки трябва да бъде включен. Създава се възможност обществените поръчки да се използват като инструмент за насърчаване на устойчивото развитие, а също, както днес чухме този дълъг дебат, би било добре в проектостановището да се предвиди разпоредба за спазване на социалните права и общочовешките права. По такива международни споразумения, така както е заложено от МОД и декларацията Всеобщата декларация за правата на човека. Освен това, смятам, че има нужда да се укрепи механизма за борба с корупцията в сферата на обществените поръчки трябва в европейските страни да се повдигне нивото на осведоменост и да има лоялно използване на схемите за обществени поръчки. Други докладчици в сянка биха ли взели думата? Не. Давам думата на комисията. Господин Ерик Наутибум, генерална дирекция Пазар. Благодаря, господин председател. Ние в значителна степен подкрепяме колкото до международните преговори е, за пазара за обществени поръчки, е, защото е, Европейски съюз по традиция е отворен пазар, но това, което наблюдаваме от години преговори е, че повечето от търговските партньори, е, с които преговаряме, не винаги прилагат същата откритост е, към европейските предприятия. И заради това по време на преговорите комисията иска да преразгледа достъпа до пазара и стрикно ще прилага принципа на реципрочността и е, е, на 9 февруари в нашето изложение ние предлагаме е, ограничение на предприятията от Съединените щати до пазара е, за обществени поръчки в Европейски съюз. Основната причина е така наречените е, е, разпоредби, при които има е, преференции за американски предприятия и изключват чужди предприятия в пазарно-обществените поръчки в Штатите. Комисията съзнава, че предвид економическата криза по цял свят има тенденция за прилагане на протекционистични мерки, за да може пазара на обществените поръчки и търговете да участват само местни предприятия. И комисията не може да подкрепя такава политика и сега трябва максимално да се придържаме е, до принцип, сме се придържали до принципа, че европейския пазар е открит, но ако има разлики, няма да се поколебаем да е, въведем е, рестриктивни мерки спрямо тези, които проявяват склонност към протекционизъм. Ние ще така, радваме се на коментарите, които каза госпожа е, Хаскин, докладчик. Така, нещо, не някакви други искания, нещо иска. Да, патерналистично. благодаря ви. Благодаря ви за вашите положителни коментари, е, господа, по моето проекто становище. Дами и господа, аз, както каза докладчика в сянка, каквото е необходимо ще се отрази в измененията и се надявам да има и друга дискусия. Може би тя да бъде е, по-обширна следващия път. Mm. Така. На 23 февруари ще гласуваме доклада в нашата комисия. Сега пристъпваме към 15-та точка. Искам да ви кажа, че е, протоколите от срещата на координаторите вече са готови и както обикновено ще ви ги раздадем и ще смятаме, е, че са прияти, ако няма възражение до края на тази среща. И така, 15-та точка. Е, географски, тематични, стратегически цели при регламент 1905 е, за развитие на сътрудничество. Дейвид Мартин от Социалистическата партия е изготвил проекто становище. Както знаете, че Комисията по развитие реши по тяхна инициатива също да изготвят доклад. Нашата комисия ще изготви становище. Европейския съюз подкрепи развиващите се страни чрез различни, чрез инструмента за насърчаване на развитието. Това е по финансови, географски или тематични програми, стратегически цели, стратегически инструменти за програмиране на помощта. Има и политически насоки за прилагането на политиката за сътрудничество. Има инструменти за провеждане, управление и контрол на програмите за помощ на Европейския съюз. Дейвид Мартин, имате думата като докладчик. Благодаря, господин председател. От търговска гледна точка нямам кой знае какво да добавя. Дори що се отнася до предоставянето на становище, но оставам това на мъдрото решение на комисията стратегическите доклади дават своя по-добър принос за планирането и допълват съществуващата политика за външни отношения. Говорим за друга политика на Европейския съюз, свързана с външните отношения. Тук контекстът е по-различен. Търговията може да бъде двигател на растежа и развитието, но автоматично не може да намали бедността. То е част от една по-широка рамка на сътрудничество, помощ по линия на търговията за развиващите се страни, за да извлекат максимална полза от търговията. Всъщност, най-бедните страни се нуждаят от достъп до пазарите на богатите страни и помощ, за да могат да навлезат на тези пазари. Това е една стратегия, която бе договорена в Хонг-Конг през 2007 година, когато бе разработена програмата Помощ за търговия. И мисля, че трябва да я допълним и това да стане чрез доклада на Комисията за е, развитие. Би трябвало да имаме по-подробна информация за това как това бюджетно перо всъщност се разходва и как действа по отношение на прилагането на други политики, е, които ние се опитваме да следваме по линия на е, сътрудничеството за развитие. Но становището се базари именно на това разбиране. сега да чуем комисията, моля. Кой ще вземе думата от името на комисията? Господин Симек, господин Люгорон. Господин председател, аз съм господин Ред от е, генералната дирекция и аз координирам uh, Мерлекс. В документа се съдържат различни елементи, свързани с търговията. И всъщност това е в отклик на коментари, които бяха направени в парламента след последните усилия по планирането. По-конкретно съгласуват се хоризонталните въпроси с по-малките пера а, в бюджета. За търговията а, са предвидени по-малки статии в бюджета и всичко това е в контекста на големите пакети. Това, по което ние работим и което все още не е споменато тук, е инструмента за индустриализираните държави. Надяваме се, че ще се умеем да увеличим сътрудничеството, която не е посветена на развитието в периода 2011-2013. Отчитаме факта, че търговията може да се превърне в двигател на растежа и полагаме усилия да използваме помощта за търговия като програма, за да допълним а, обичайните процедури за подпомагане на развитието. Ако имате желание, мога да се обърна отново към службите в Генералната дирекция и да помоля те да съставят един документ, а, за това как се развиват в бюджета тези а, пера за а, подпомагане и финансиране на търговията. Господин Мартин, има ли какво да допълни? Приветстваме подобен документ от Генералната дирекция. Крайният срок за измененията, приемането на документа, може да го предвидим за нашето заседание през март, като че ли всичко свършихме, приключихме един дълъг ден. Благодаря за търпението. Следващото заседание през февруари ще е на 23 вторник но освен това ще имаме заседание на 8 февруари в Страсбург в 9 часа вечерта. Ще изпуснете вечерята и се подгответе за много